miserable day. I'm sure you understand. so, let's go. Thank you. Thank you for being here. Thank you all for being here. And we... Благодаря на всички, които са тук. Ръководителя на Европейския орган за защита на данните. Господин Питер Хастингс е отново наш гост. Добре дошъл. Това е точка 14 от дневния ни ред. И се отнася до създаване на системата Евродак, приработена версия. Госпожа Маковей не е днес тук. Тя е докладчик и ще бъде заместена от колегата Фос. ВОС. Господин Хастингс е отново сред нас, не за последен път, и ще го изслушаме, след което ще изслушаме и представителя на Кипърското председателство. и ще проведем разисквания. Но най-напред давам думата на нашия представител представителя на нашия доклад, че господин Вос. Благодаря, господин председател. Аз ще изразя становището на Маковей. Тя приветства това предложение на комисията. Регламента за Евродак е важна част от пакета за обежището. Евродак играе важна роля в борбата срещу множествените заявки за обежище. Значителен напредък от последното предложение е, че в това предложение е включена възможността на право раздавателните органи на Европол да сравняват дактилоскопични отпечатъци, които се са включени в Евродак, но само в случаи на сериозни престъпления на базата хит но хит Преговаря се по новия пакет за обежището и до края на 2012 трябва да приключат преговорите. В обяснителния меморандум комисията подчертава какви са позициите, които се подкрепят и от политическите групи. Представени са редица изменения, които са групирани в няколко групи. Технически позовавания на директивата за квалификацията, изменения, които целят да пояснят текста. Например, промяна на термина технология с техника в член 4 и каква е ролята на комисията през преходният период. Има също промени, свързани с събирането на статистически данни и достъпа до тях. Освен това, целта е да се включат и препоръки от страна на органа за защита на данните, за да се гарантира защита на данните. Например, достъпа до данни на правораздавателните органи зависят от различни фактори, представяне на електронни запитвания с цел предотвратяване или разследване на терористични и други сериозни престъпления. Има основания да се счита, че подобни сравнения с данните в Евродака ще допринесат за предотвратяване или разследване на съответните престъпления. Необходими са определени стъпки за достъп до базата данни. Трябва да бъде подадена електронна заявка от съответните власти, да се направи проверка от органа, който извършва проверката и след това ги предава до националният орган за достъп в случай, че се открие съответствие в отпечатъците, не се съобщава самоличността на лицето за, на правораздавателните власти. Парламентът иска да се предвижи бързо напред по този доклад. Гласуването първоначално ще стане на 17 и 18 е, декември по време на заседанието на Комисията по гражданските свободи. Благодаря. Сега се обръщам към представителя на Европейската комисия. След това ще дадем думата и на председат... представителя на а, Кипърското председателство. Благодаря, господин председател. А, благодаря на докладчика за проекто доклада, който е изготвила. Комисията е готова да приеме някои от практическите предложения за изменения, които са приемливи за съвета след разговорите, които проведохме с него. Затова аз съм тук, за да разбера какви допълнителни изменения ще бъдат предложени от депутатите, за да можем да ги обсъдим предвид на предстоящите трестани срещи. Намерението на всички е, е да имаме една обща европейска система за убежище, която да се одобри до края на стоящата година. Все още считам, че това е възможно и се надявам, че срокът е, ще бъде спазен е, и се надявам, че вие ще допринесете за това, за да може да се приключи работата бързо по това досие и ние ще продължим контактите с, с докладчика и докладчиците в Сянка преди тристранната среща. Благодаря сега представителя на Кипърското председателство. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази чест. Благодаря за поканата. Както вероятно знаете, Комитета на постоянните представители Корепер вчера а, обсъди и одобри с голямо мнозинство мандата на съвета за измененото Предложения за Евродак. Считаме, че текста, който беше прият вчера, включва доста голяма добавена стойност. Това се вижда от дискусиите в работната група по съвета и съвета е готов да премине към неформален триалог с участието на парламента. Искам да благодаря за този доклад. Евродак е последващото липсващо звено в системата за обежище в Европа. Евродак е нов текст. Това е четвъртият обаче поред текста след 2008 година насам. И отразява в голяма степен работата, която е извършена след първото представяне на текста през декември 2008 предвижда достъп до направо раздавателните органи до системата Евродак в рамките на борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Целта е да се създаде обща европейска система на обежащето преди края на настоящата година – Ние работим и по други елементи на системата за обежище. Постигнатия напредък в съвета по Евродак ни дава основание да считаме, че можем да започнем максимално скоро преговорите с Европейския парламент, за да можем да спазим срока края на 2012. И председателството и държавите членки полагат максимални усилия да изпълнят този политически ангажимент. Искам отново да подчертая, че сме ви признателни за съдействието, което ни оказвате до сега. Искаме да използваме набраната енерция и да приключим преди края на годината. Благодаря. Сега бих искал да дам думата на господин Хастингс Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да ви изложа становището, което ви изпратих в началото на септември. Това не е първото становище по темата, както спомена представителят на съвета, вече от край време се работи по нея. През 2009 година излязох с много положително становище за преразглеждането по същество на регламента за Евродак. Второто ми становище от 2009 година беше много критично. То бе свързано с възможността за достъп до Евродак за правоохранителните органи. От тогава насам настъпиха някои значителни промени, най-вече влизането в сила на договора от Лисабон това промени обстановката в Европейския съюз това число и в областта на основните права, ресорният комисар призова за нулева търпимост спрямо нарушения на основните права. За това бях шокиран, ако ми позволите да се изразя така, че комисията реши да не подлага, да не подложи предложението си на щателна оценка на въздействието. Няма да има смисъл да се позоваваме на предишни оценки на въздействието, поради причините, които излагам в становището си. Парламентът нямаше възможност да направи пълна оценка на това предложение, най-вече в частта за достъпа на правоохранителните органи, тъй като няма обстойна оценка на въздействието. Становището си подчертаваме, че напълно осъзнаваме, че наличността на база данни с дактилоскопични отпечатъци е възможност за използването на тази база данни като допълнителен инструмент при определени условия. Но не бива да се нарушава принципът на ограничаване в рамките на целта. Не бива да се нарушават основните права на много уязвими групи лица. Основният въпрос, който трябва да си зададем във връзка с достъпа до тази база данни е въпросът за необходимостта и съразмерността. Има много малки основания да смятаме, че подобен достъп би бил необходим и съразмерен. трябва да кажа, че необходимостта не е елемент, който е бил обсъждан за постигането на балансирано споразумение с съвета. Ще разполагаме с инструмент, ако текстът бъде прият, който ще обхваща само онези, които са подали молба за обежище. Ако пръстов отпечатък бъде снет на мястото на престъпление, то потенциално чрез достъпа до Евротак могат да бъдат идентифицирани лица, подали молба за обежище, но не и други лица, тъй като за тях няма налични данни. Предложението на комисията, което се прокарва и от съвета, е класически пример за използването на налични данни за някаква друга цел, но има много трябва да се изработят, извинете, много строги гаранции за това да не се излиза извън рамките на целта ако законодателят в рамките на дискреционните си правомощия вземе решение за извършване на проверка за съвместимост с целта, то трябва да се въведат много строги условия няма значение да се въвеждат условия от рода на допринася за напредък в разследването. Проверката трябва да се основава на въпр... следния въпрос. Има ли основателни съмнения за това, че извършителят на тежко престъпление на терористичен акт е подал молба за убежище? Мисля също, че проверката трябва да се извършва от наистина независим орган. За предпочитане това трябва да е съдебен орган. И ако разгледаме предвидените условия, които не се съмнявам са били внимателно обмислени, то се опасявам, че те не предоставят достатъчни гаранции за избягването на нарушения. И според мен тези условия, така както са формулирани, създават предпоставка за нарушение на защитата на данните. Предлагам докладчикът не само да включи някои уместни коментари, а да включи най-уместния коментар. Така че вашата комисия да излезе с убедително становище за гаранциите. В становището има и някои допълнителни предложения през едните седмици могат да бъдат включени някои допълнителни изменения, но искам да се спра върху основния въпрос. Ако искаме да стигнем до балансирано споразумение с съвета, то трябва да си зададем въпроса дали би било необходимо и съразмерно да се отметнем от гаранциите, които вече действат от 10 години. Председателят, благодаря. Сега пристъпваме към разискванията. Първият ни оратор е господин Де Йонг. Uh, благодаря, господин председател. Специално благодаря на господин Хастингс, който, както винаги, е обективен и достатъчно смел, за да ни каже истината. Неведнъж съм заявявал тук пред нашата комисия, че с радост представлявах Холандия по време на преговорите за въвеждането, първоначалното въвеждане на Евродак. И тогава трябваше да обясним защо Смятаме да дръзнем да снемаме пръстовите отпечатъци на търсещите убежище. Трудно ни бе, в това число и на нашия министр на вътрешните работи, да убедим обществеността в необходимостта от подобно снемане на отпечатъци. Но като имаме предвид дъблинското законодателство, е необходима някаква проверка. Ако тогава по време на първите преговори знаехме, че тази система ще се използва и за целите на правоохранителната дейност, то не мисля, че тя щеше да бъде приета, защото това нямаше да е в съзвучие с духа на преговорите, които се водеха тогава. Наистина имаме нужда от много силни аргументи, за да променим естеството на един инструмент, който така или иначе е чувствителен. Опитвам се да взема предвид аспектите, свързани с сигурността, с правоохранителната дейност, но мисля, че в случая Предложените мерки са прекомерни. Наистина съгласен съм с господин Хъстингс, че е необходима оценка на въздействието. Трябва да се знае за разкриването на колко деяния ще допринесе този инструмент, който наистина има много широко приложно поле. До момента не разполагаме с такива факти. Дори да разполагахме с достатъчно данни, то трябва да се вземе предвид, че използването на пръстови отпечатъци на търсещи убежище за целите на правоохранителната дейност има стигматизиращ ефект. Не може обаче и да изискаме от всички граждани да дават пръстовите си отпечатъци. Проблемът не е лесен, Много съм благодарен на Моника Маковей за много добрата работа, която върши в парламента. Но, що се отнася до настоящото и предложение, моята група вероятно ще го отхвърли. Ако се стигне до преговори, ще предложим гаранции. Това предложение не може да се отдели от останалите предложения в областта на обежището. Има още много области, по които Европейският парламент има категорична позиция. Предложението трябва да се разглежда в пакет с всички останали предложения, но дори и да го разглеждаме паралелно с останалите, пак ще ни е трудно да работим по него. Благодаря на господин Хастингс за този доклад. Той постави много въпроси и аз искам да поставя някои допълнителни въпроси и да поискам допълнителна информация. Защо раздавателните органи искат достъп до Евродак? За мен това не е ясно. Дали очакват да разкрият повече терористи сред търсещите обежище, отколкото сред останалата част от населението. Това не ми е ясно. Европол, когато трябва да представя доказателства не може да ги представи и го признават. Не зная дали нещо се е променило след получения отговор от Европол и ако се е променило какво точно. Ние се нуждаем от факти. Трябва да вземаме политически решения на базата на факти, а не само на опасенията от тероризъм. Не можем просто да нарушаваме правото на личен живот на гражданите, без да имаме нужните доказателства, които да изискват това. И не считам, че трябва да се боим, че сред търсещите обежище има повече тероризми, терористи, защото търсещите обежища обикновено са хора, които бягат от репресии в собствените си страни. събирането на пръстови отпечатъци и сравняването им с това дали те съответстват на тези на терористи, пораждат някои съмнения, свързани с дискриминационно отношение към тези хора. Ако търсите убийца, не знае как това ще помогне. Оценката на въздействието за въздействието върху основните права беше представена, но тя е изключително устаряла. Освен това, всички говорят за постигането на споразумение, но пакетът а, за убежището се разглежда от доста време и то не по вина на Европейския парламент. Ние гласувахме през 2009. Съветът блокира 4 години документите, свързани с обежището. Така че не може да не се вменява в отговорност това, че не стига време, защото съветът забави нещата. Ако говорим за споразумение, ние искаме да има клауза солидарност или за суспендиране според Дъблин. Но това не може да се счита за някакво постигнато споразумение. Пакетът за обежището се отнася именно за това, за обежището. Това не е законодателство, което се отнася до борбата срещу тероризма. Съгласна съм с казаното от господин а, Хастингс за ограничаване на целта, за която се използват данните. Сега ние искаме да се откажем от него, а, що се отнася до лицата, търсещи обежище и това да обхване лица от трети е, страни и всички ли ще се проверяват дали са терористи или не? Изобщо каква е целта на тази политика? Къде е доказателството, че имаме нужда от всичко това? Мисля, че трябва да имаме отговори преди да вземем решение, защото за сега, както стоят нещата, те не са основания върху факти. Госпожа Латфорд. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с казаното от колегите относно това, което каза господин Хастингс. За това, че се подкопава принципа за ограничаването на целите, за които се използват данните. Когато беше създаден Евродак, се обсъждаше въпроса за достъпа на право раздавателните органи. Независимо за коя база данни става време, трябва да се види дали е необходим достъп до тази база данни от органите за, за от правораздавателните органи. Съгласна съм с господин Хастингс, че това не е техническо упражнение и това не е в замяна а, срещу нещо друго, включено в а, пакета за обежището. Трябва да се разглежда самостоятелно според собствените му достоинства. Аз съм неудовлетворена на правораздавателните органи да се дава достъп а, до базата данни за търсещите обежище преговорите, които аз водих по базата данни ВИС, включваше някои от аргументите, що се отнася до доброволното използване. Не съм наясно какви процедури се предвиждат, ако се установи съответствие а, с а, пръстовите отпечатъци от дадена, дадена държава членка и какви са следващите стъпки. Не ми е ясна процедурата точно. Какво ще се случи междувременно, ако се намери съответствие, ако има наказателно преследване срещу съответният търсещ обежище, тогава какво става с молбата му за обежище? Член 2.1.1 за дефинирането на базата на данни от дактилоскопични отпечатъци. Дали се включват частични пръстови отпечатъци, които са събрани на место, от местопрестъплението. Не зная дали тук може да се постави въпроса за надежността, когато се сравнява частичен отпечатък, който е, е придобит от место престъпление с отпечатъците, които се съхраняват в Евродак. И какво се случва при един подобен сценарий? Господин Хастинг също спомена за това, кой да бъде органа, който извършва проверката, съгласно член 6, дали да е независим, дали да е, е съдебен орган. Съветът предлага това да се решава от държавите членки, но все пак трябва да има определени критерии за избор на подобен орган. На следващо място въпроса член 14.4 за това да не може да се съберат отпечатъци от тързащ убежище. Говори се в този член за временна невъзможност за придобиване на отпечатъци. Какво ще може да се каже за случаите, когато има трайна невъзможност за събиране на отпечатъци? Предвижда се също и изключение за някои спешни случаи, но няма проверка за това дали съществува извънредно обстоятелство, или не. И сроковете, които са предвидени в 19.3, не са много ясни. По член 20 за условията за достъп на полицията до Евродак, не се казва нищо, какви са параметрите, задълженията на държавите членки да правят съпоставки с дактилоскопичните бази данни в други държави членки и какви да са условията за достъп до Евродак. Дали трябва първо да се направи проверка в виз преди да се получи достъп до Евродак. Текстът на съветът е, примахва критерия, е, разумни основания, че достъпа до Евродак е, би допринесъл за избягване на дадено престъпление. Разследването на правонарушенията, дали изисква да има такъв достъп, дали достъпа до тези данни допринася за разкриването на престъплението или не. Член 21 няма критерии за достъпа на Европол, да бъде, ли да бъде този достъп пряк или косвен, как да се разглеждат а, заявките, постъпващи от Европол. Трябва да проверим а, дали са на лице нужните условия и критерии. В член 29 се подчертава че лицата, търсещи обежище, трябва да бъдат информирани за а, изискванията според Дъблинската, Дъблинския регламент. А, няма никъде посочено изискване да бъде информирано лицето, търсещо обежище, че могат да бъдат използвани неговите пръстови отпечатъци от полицията. В член 34 се казва, че данните трябва да бъдат заличени, ако не са необходими за целите на разследване, което се провежда. Но критериите за достъп до Евродакс казва, че трябва да се осигури такъв достъп при конкретния случай. Така че не разбирам какво означава този член 33 алинея 4. Разбира се, че трябва да се заличат тези данни, ако не са необходими за конкретното дело, ако е приключило разследването ли ще бъде заличено или пък могат да се използват за целите на друго разследване, което е започнато междувременно. Това са все въпроси, не зная дали комисията ще може да ми предостави писмен отговор на някои от тези въпроси, ако не могат да отговорят не след на тях. Но трябва да бъдем изключително прецизни в надзора по тази мярка и ми се иска да разполагаме с повече време от предвиденото време за разглеждане на въпроса за Евродак от комисията Либе. Не можем просто с лека ръка да осигурим достъп на полицията до базата данни за уязвими лица. Аз не твърдя, че може да няма престъпници сред търсещите обежище, но по дефиниция те трябва да бъдат считани за невинни до доказване на противното и тъй като пръстовите отпечатъци се снимат за конкретна цел. Не можем да считаме, че полицията трябва да получи достъп до тях. Не може да се говори за някаква политическа сделка тук. Председателят, преди да дам възможност да се отговори на въпросите, аз искам да поставя от моя страна два въпроса. Те са от името на колегата Клод Мораес. Той се тръгна, Той остави два въпроса към комисията. Какво могат да кажат комисията и съвета относно заключенията на органа за защита на данните, че няма достатъчно доказателства, че достъпът е необходим или пропорционален. Вторият въпрос е дали комисията може да поясни защо становището на органа за защита на данните не беше поискано преди да се вземе решението. Това са два въпроса, които добавям към въпросите, вече, които вече ги поставяха своите въпроси. Сега искам да дам думата на представителя на комисията. Само двете ли ще работят? Uh, reply to all questions, but I will at least pick up the комисията. Моля ви за разбиране за това, че не мога да отговоря на всички въпроси. Ще се спра само върху най-съществените. Ще продължим да обсъждаме въпросите с членовете на парламента. Съдейки по доста от въпросите, виждаме, че има недоразумения. Да се надяваме, че ще можем да ги разрешим. Първо, Комисията надлежно взе предвид доклада на Европейския надзорен орган за защита на данните. И искам да изтъкна нещо важно, в това число и във връзка с оценката на въздействието. Предложението на комисията в голяма степен е подобно на предложението от 2009 година за достъпа на правоохранителните органи до базата данни Евродак. Тогава бе взето предвид становището на органа за защита на данните. Тогава се опитахме максимално да го отчетем Новото предложение на комисията в голяма степен е подобно на предложението от 2009 година. Затова според нас оценката на въздействието от 2009 година все още е валидна. Решихме, че няма нужда да се извършва нова оценка на въздействието. И при цялото ми уважение, ние не смятаме, че влизането в сила на договора от Лисабон по някакъв начин е променило политическия аспект на въпроса. има допълнителна информация за основните права, включена в глава 3 от меморандума за разбирателство по новото предложение на Комисията за Евродак. В този меморандум се отчитат основните права, най-вече във връзка с кандидатстването за убежище и защитата на личните данни. Изводът е, че предложението е напълно в съответствие с хартата на основните права и гаранциите по нея. Така че ако искате да се запознаете с гаранциите за основните права, погледнете обяснителния меморандум, изложението на мотивите. Комисията с готовност ще разгледа вашите предложения. Разискванията в съвета показаха, че може би би било добре да се изясни какви са действащите инструменти за защита на данните. Предложението за Евротак се основава на два такива инструмента. Приемаме и становището на органа за защита на данните, че субектът на данните трябва да бъде информиран към момента на свалянето на пръстовите му отпечатъци за това, че те могат да се използват от правоохранителните органи. Съгласни сме също, че трябва да се извършва проверка от експерт по дактилоскопични отпечатъци. Това вече бе разисквано в съвета. Нека повторя нещо, което казах на миналата ни среща, когато представихме предложението на комисията. Комисията смята, че предложението е съразмерно и че предвижда необходимите гаранции. Съвсем накратко ще се спра върху тях проверката в Евродак ще се извършва само като най-последна възможност, след като са били проверени всички национални бази данни и базите данни по Прюм. Под проверката на Евродак ще се извършва единствено в рамките на разследвания на углавни престъпления и на терористични деяния. Изключва се сравняването на отпечатъци на общо основание. Не се предвижда и предаването на пръстови отпечатъци на трети страни. А използването на принципа съответствие или липса на съответствие ограничава според нас обхвата на извличането на данни от тази система. Достъпът до Евродак и коментара, който направи първата ви колега. Европол е център за предоставяне на информация за целите на наказателното разследване. Ето защо според нас Европол трябва да има достъп до Евротак. Второ, Европол играе важна роля в борбата с трафика на хора за целите на незаконна заетост и сексуална експлоатация. Той играе важна роля при защитата на жертвите на подобни деяния. Затова предлагаме Европол да може да има достъп до Евродак. Вече сме изложили своите основания в документ, който сме ви предоставили. Разбира се, търсещите обежище са уязвима група. Това бе подчертано и в оценката на въздействието от 2009 година. Принципът на неотблъскване продължава да играе водеща роля той не се засяга от настоящото предложение, но в изложението на мотивите на настоящото предложение се посочва, че трябва да се провери дали мерките по предложението биха довели до стигматизиране на търсещите убежище. Това е един въпрос, който ще бъде допълнително разгледан от комисията. Гарантирам ви, че ще го разискаме допълнително с вас. Баронеса Лътфорд заяви, че е много важно да се гарантира, че проверяващият орган работи независимо от определения компетентен орган. Това е и становището на комисията, а именно, че двата органа трябва да работят независимо един от друг. Това е необходимо с оглед на ефективността на проверяващия орган в качеството му на контролен орган готови сме допълнително да обсъдим този въпрос, ако има нужда от още разяснения. Друг момент, върху който се спряхте, бе това, че в оценката на въздействието на комисията не се доказва в достатъчна степен необходимостта и съразмерността на достъпа трудно е да се представят конкретни факти, тъй като става дума за нов инструмент. Но, както казах и миналия път, според нас от политическа гледна точка предложението запълва празнота във връзка с структурната информация. До момента при разследването на углавни престъпления и терористични деяния нямаше възможност да се търси да се търсят пръстови отпечатъци на търсещи убежище в бази данни извън националните бази данни или базите данни по Прюм. Днес е възможно държавите членки да обменят пръстови отпечатъци на търсещи убежище. Така че с това предложение просто включваме и подобен обмен на общо европейско равнище. Нека сега се ориентирам към приключване. Мисля, че вече ви отнех достатъчно време. Баронеса Лътфорд зададе въпрос за процедурата, която се предлага в случай, че се установи съответствие с национална база данни по-нататъчното третиране на дактилоскопичните отпечатъци в такъв случай ще се извършва съгласно националните процедури. Другият въпрос на баронеса Лътфорд бе дали може да се използват частични отпечатъци. Да, възможно е да се използват и частични отпечатъци, но Както се посочва и в становището на органа за защита на данни, те трябва да бъдат проверени от експерт по дактилоскопичните отпечатъци. И ако се окаже, че качеството не е достатъчно, за да се установи съответствие, процедурата ще се прекрати. Господин председател, надявам се, че успях да отговоря на най-съществените въпроси. Както казах, с удоволствие ще продължим разискванията с уважаемите депутати. Председателят, благодаря на представителя на комисията, госпожа Латфорд. Последващ въпрос към комисията, защото не съм сигурна че се разбрахме. Не казахте ли току-що, че държавите членки вече обменят данни от базата данни Евродак за целите на правоохранителната дейност? Но доколкото знам, това не е разрешено. Защо тогава е възможно да си обменят такива данни, без да има някакви последици за тях? Към момента държавите членки си обменят данни от националните си бази данни. Това са отпечатъци, пръстови отпечатъци на търсещи обежище, съдържащи се в националните им бази данни. В Обединеното кралство, например, пръстов отпечатък снет от търсещо бежище може да бъде сравнен с данните в други национални бази данни. Председателят. Нека продължим. Господин Фос, ще ви дам думата за заключения. Или кипърското председателство иска да вземе думата? Не. Господин Фос има думата. Благодаря, господин председател. За мен сега естествено е малко трудно да обобщя всичко казано до тук. Какъв е моят извод от разискванията? Принципно се възприема предложението за създаването и функционирането на подобна база данни, въпреки че има още някои моменти, които ще продължат да се обсъждат. Като цяло, става дума не само за законодателството за убежището, за неговото структуриране на общо европейско ниво, за из създаването на обща процедура. Става дума и за онова, върху което се спря господин Хъстингс от органа за защита на данните, а именно за определянето на целта. Достъпът на националните органи следва да бъде възможен единствено при изключителни, при извънредни обстоятелства и при точно определени условия трябва да се определи за каква цел следва да се използват данните. Госпожа Маковей е готова да обсъди обхвата на мерките за сигурност. Той ще бъде обсъден и на заседанието на докладчиците в Сянка като ще вземем предвид и казаното от представителя на органа за защита на данните. Аз си записах две неща. Първо проверка от страна на независим орган и ограничаване в рамките на целта. На следващата среща на докладчиците в Сянка тези две теми ще бъдат обсъдени. Sorry, thank you. Thank you, Mr. Foss, representing here Mrs. Благодаря ви, господин Навос, като представител на госпожа Маковей. Благодаря на всички, които участваха в разискванията. Благодаря на господин Хастингс за участието. Искам а, да съобща, че крайният срок за изменение е 7 ноември моля да се отбележите. Разглеждането на измененията ще бъде на 26 и 27 ноември. Ориентационното гласуване на 17-18 декември. Това беше решено на днешното заседание на координаторите. Благодаря за вниманието. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, номер 15. So, if you don't mind, Преминаваме към точка 15. Фонд обежище и миграция. Докладчик е госпожа Силви Гиом. Ще изслушаме представението на измененията от госпожа Гион, След това ще включим и участниците от, от съвета и комисията. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда максимално кратка. Ще дам няколко обяснения по внесените към доклада и изменения. Те са 120 на брой. Много от тях са съвместно подписани от повече от един депутати, което според мен е добре. Второто положително е, че тези изменения бяха приети много добре. Те се вписват е, в духа на проекта и подкрепят предложението на комисията, като същевременно засилват някои от разпоредбите. По-конкретно, на бързо преглед на пакета изменения, които исках аз лично да внеса. Те преследват някои цели. Подчертаване на значението на техническата помощ. Вярно е, че структурата и начина на функциониране на фондовете бяха в областта на вътрешните работи бяха упростени, за да бъде намален административната тежест за държавите членки. Разбира се, съществено важно е тези държави да получават помощ, за да могат оптимално да използват средствата от фондовете и е, да им се помага да спазват европейското право, да засилят видимостта и достъпа до начина на финансиране. Това е първото, първия важен елемент. Втори аспект е, по отношение на моите изменения – принцип за равнопоставено, справедливо разпределяне на средствата от фондовете. Верно е, че сливането на фондовете за връщане в страната за убежище и миграция е нещо добро и важно е разпределянето на средствата да бъде справедливо, да не се дава преимущество на един вариант спрямо друг е, и, и да кажем е, да се засилва аспекта на сигурността, да се подценяват правата на човек. Третия аспект е, засяга възможността за финансиране на агенциите на Европейския съюз чрез фонд убежище и миграция, което не пречи на финансирането на агенциите, но не трябва средствата от фонда да служат за изправене на бюджетни проблеми на тези агенции. И затова трябва да има много внимателно проследяване на финансирането на агенциите, най-вече на Frontex. И още нещо по статистическите аспекти. Тук бих направила връзка и с други внесени изменения, които настояват за видимост, прозрачност на наличните данни за ползване на средства от фондовете. И накрая, по моя пакет изменения, държах да се засилят количествените и качествените аспекти на презаселването. Има ред общи изменения, които внес. Sur les autres amendements, по другите изменения ще коментирам някои внесени от други депутати. Има едно много силно послание на парламента по отношение на солидарността. С всички докладчици в Сянка искахме да се да се добави член 80 като правно основание за ползване на средства от фонда. Това е едно много ясно послание и всички политически групи са обединени по принципа на солидарност и искат от думи да се премине към действия. И съм особено доволна, че това влезе, влиза в текст. Другата част изменения, вече внесени от други депутати, засягат по-добрия анализ на начина на разходване от средствата, проучване на финансираните дейности. Редица изменения допълват използваните показатели, както количественото, така и качественото измерение, както и по-добро предоставяне на информация мисля, че е добре да се подсилят и тези аспекти. Доколкото разбрах и съвета възнамерявата да предложи това да бъде включено в приложение, но анализа на ползване на средства от фондовете е важен въпрос. И накрая последно във връзка с измененията, важен количествен и качествен срок по отношение на презаселването, беше направен благодарение на ред изменения. И е добре, че парламента държи да покаже на практика какво представлява Европа на солидарността в областта на убежището. Има ред изменения по тази тема. И това е една област, която може да се направи още и по-добре. И това се казва в ред изменения за презаселването. Очаква се държавите членки да приемат програми в това отношение и да възприемат един подход, който да гарантира качеството на живот на презаселените. Това е най-общо, колеги, което мога да ви кажа във връзка с измененията, които съм внесла и аз и другите колеги. По отношение на графика ще имаме индикативен вод през ноември, а по същество, по съдържанието, смисля да се съберем с докладчиците в сянка, за да намерим компромисни текстове и ще се свържа с всички депутати, внесли изменения. Това е, господин председател. Merci de la presentación. Now it's time to hear the uh, Commission and the Council. The Commission representative. Да, давам думата на представители на Европейската комисия. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика, благодаря и на депутатите, които представиха изменения. Искам да припомня в началото инструмента, който обсъждаме, Фонда за миграция и убежище. Той е част а, пакета, който ще бъде обсъждан днес след обед като хоризонтален инструмент за изпълнение на фонда за обежище и миграция. Ще започна с някои общи бележки, свързани с представените изменения, но те имат отношение към останалите. Относно основните права и изобщо човешките права, ние отчитаме важността, която парламентът отделя на този въпрос. Комисията никога не е имала намерение да ограничава правата на лица от трети страни, които търсят обежище. Спазването на принципите за човешките права, останалите принципи е част от системата за обежище в Европа и се подкрепя от Фонда за обежище и миграция. Когато обсъждаме постигането на компромис по измененията, ние трябва ясно да подчертаем от самото начало, че това е принципът, който се отнася за целия текста. На второ място за показателите, споменати и от докладчика. Както казах миналия път пред вашата комисия, когато обсъждахме този инструмент, показателите, включени в текста, са индикативни. Държавите членки и парламента се договориха, че ще обсъдим общи показатели, ще бъдат организирани семинари и на тяхна основа комисията ще, председателството ще представи нов текст. Това стана миналата седмица. Бяха покани представители на Европейския парламент да участват и следващата седмица в адхок групата в съвета ще се обсъди въпроса. Надявам се, че председателството ще може да отчете измененията, представени от вашата комисия. Важно е обаче показателите да бъдат максимално опростени. Тези, които са предвидени в текста, са общи показатели и те са свързани с конкретните цели на фонда и трябва да отразят постиженията в съответните сфери на политиката, благодарение на подкрепата, която са получили от фонда. Затова те трябва да ни казват какви са резултатите, които се постигат на базата на използваните средства от фонда. Всяка година ще се е, изготвя доклад е, за това как са изпълнени тези показатели. Обсъждат се конкретните показатели, те се обсъждаха и по време на семинарите. Те трябва да бъдат измерими, малко на брой. Нещо друго, което спомена докладчика, се отнася до техническата помощ. Разбира се, техническата помощ е важна. Такава се осъществява по сегашния фонд и в бъдещите фондове ние предлагаме 5% да бъдат заделени за техническа помощ. Това е повече от предложенията по структурните фондове и отговаря на сегашното ниво на фонда за солидарност 4,3% за тази година. Ние пояснихме ситуацията и цяло, що се отнася до техническата помощ, до обсъжданията в съвета по този и други инструменти показаха, че някои от по-малките държави членки с по-малки програми ам, считат, че процента техническа помощ няма да е достатъчна, за да покрият постоянните си разходи. Дискусиите в съвета също обсъждаха се отнасяха и до фиксирането на определен процент или на сума, така че независимо колко малки са програмите на държавите членки, те да получават съответна сума или процент като техническа помощ. Но считаме, че предлаганите 7% са твърде висок процент, защото колкото повече се харча за техническа помощ, толкова по-малко средства се изразходват за работа по същество на място. Техническата помощ трябва да допринесе да се окаже съдействие на бенефициентите, но а, все пак трябва да останат достатъчно средства, за които да кандидатстват бенефициентите. Необходимо е да се намери верния баланс. Докладчикът спомена и агенциите, и в частност изменение 170 и 184. Агенциите получават субсидии от бюджета на Европейския съюз и размерът на субсидията за следващата многогодишна финансова рамка е включена в общото предложение по многогодишната финансова рамка. Както казахме в обяснителния меморандум, и съобщението, което придружава МФР, при изключителни обстоятелства може би, би било разумно да се възложат допълнителни адхок задачи на агенциите в съответствие с финансовия регламент. Това би било е, изваредна процедура. Тези фондове за обежището, иммиграцията и за вътрешната сигурност. Така както са сега направени предложенията за изменения 174-84 не са приемливи за Европейската комисия. Има някои конкретни групи изменения, например по член 80, докладчикът се позова на този член, гледната точка на комисията е, че правното основание е достатъчно, но признаваме, че в декларацията от, 2, от а, март 2012 ние а, запазваме правото да използваме член 80 а, като правно основание за бъдещи предложения. Така че се отчита казаното от докладчика и комисията. 81 изменение, свързано с целевите групи. Това не е приемливо изменение. Граждани на други държави членки, които упражняват правото си на свободно движение, не могат да бъдат включени тук, защото това проистича от договорите що се отнася до миграцията и е, убежището за интегриране, в частност, е, на лица от трети страни. Освен това, други изменения предвиждат е, подкрепването на мерки за безопасен достъп до европейската система за обежище. Читаме, че това не е необходимо. Направено е достатъчно за създаване на обща система за убежище. Благодарим на парламента за, програмата, за подкрепата за програмата за презаселване. Докладчикът подчерта, че трябва да бъдат предоставени стимули на държавите членки и именно такава е нашата цел. Целта на еднократните фиксирани суми е именно а, такава, но не считаме, че трябва да се позоваваме само на а, тези еднократни суми за презаселване или а, преместване. Това е упростена форма на разходи от Европейския съюз и трябва да се запавят. Целта на член 7 е различна. Държавите членки трябва да използват средствата, за да създават капацитет в държавите членки, за да могат успешно да се реализират операциите по презаселването. Но не е необходимо да се поставя много амбициозна цел. Не могат да се налагат квоти на държавите членки, но комисията подчертава отново, че политически важно е компонента за презаселване да бъде задължителен за държавите членки а, а, съгласно този фонд. За въпроса за връщането, две от измененията искат да се премахне позоваването на връщането в регламента. Мнението на комисията е, че една устойчива политика на връщане е важен елемент от ефективна система на миграция и увеждате в Съюза и се вписва в политиката за законната миграция. По конкретните действия Анекс 2 целта на специфичните дейности е да се подкрепят действия, които имат особено голяма европейска добавена стойност. Това изисква допълнителни съвместни усилия от държавите членки. Двете изменения, които се предлагат, не са в съответствие. 184 предвижда фонда да финансира част от службата за подкрепа в областта на убежището и 185 предвижда възможност местните органи и останали да кандидатстват за финансиране за местни интеграционни мерки. Разбира се, те ще кандидатстват пред нас. Тези конкретни действия са споделени но управление с държавите членки и комисията. Има изменения 85 и 86 в преамбюла се посочва как стават изчисленията на сумите, които ще получават държавите членки. Те са фиксирани в финансовата програма. Това е включено в текста. Ние не искаме да създаваме допълнителна тежест, като осложняваме критериите. Ние разгледахме последните стратегически данни, които бяха събрани и проверени от Евростат, които бяха използвани за да се определи какви ще бъдат размерите на сумите за отделните страни. Това е което исках да кажа към момента. Искам отново да благодаря на докладчика за нейната работа. Благодаря. Председателят благодаря. Сега ще дам възможност на представителя на съвета, на кипърското председателство на съвета, да вземе отношение преди да открия общите разисквания. Имате думата. Благодаря, господин председател. Адхок работната група на съвета ще приключи първия етап от работата си на 15 октомври. Председателството ще се опита да получи мандат от Корепер през ноември. Така ще имаме възможност за преговори. Към момента на ниво съвет, що се отнася до преговорите по проекто регламента за вътрешните работи акцентът се поставя върху хоризонталните въпроси. Съветът е съгласен с това, че са много важни основните моменти, упоменати от парламента и от комисията. Председателството вече е приело, привело, извинете, своето компромисно предложение за регламент в съответствие с финансовия регламент. Като се има предвид настоящото разискване в комисия Либе и предстоящото на 27 ноември ориентировачно гласуване, Съветът възнамерява да си сътрудничи тясно с комисията и парламента с оглед възможно най-бързо постигане на споразумение. Председателството възнамерява да приключи работата и по четирите предложения около 19 ноември. Това е и последното заседание на Корепер в рамките на кипърското председателство. Ще уточним стратегията за преговорите, както и процедурата, която следва, към която, извинете, следва да се придържат страните по преговорите. Председателят, благодаря. Сега ще дам думата на господин Папа Николао, но И след това ще дам думата на госпожа Гион. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка. Искам да направя кратък коментар. Първо, нека благодаря на госпожа Гиом за сътрудничеството, което установи с нас още от самото начало, за това, че винаги се опитваше да отчете предложенията ни. Така се установи един положителен дух на съвместна работа. Според нашата политическа група, повечето от измененията изясняват позицията, изложена в текста. Отнасяме се критично към някои точки, които ще обсъдим с госпожа Гийом. Подкрепяме госпожа Гийом във виждането и, че член 80 трябва да е правното основание. Трябва всички политически групи да се обединят около това. Още два коментара. В предложенията си се опитваме да отчетем конкретното положение в онези държави членки, които са на външните граници на Европейския съюз. Отчитаме и необходимостта от предоставянето на подкрепа за системата за предоставяне на обежище под формата на човешки и други ресурси, съгласно регламента от Дъблин. Внесохме изменения 1, 28, 29 и 46. Те се отнасят до извънредните обстоятелства. Знаем, че управлението на системата за предоставяне на обежище, предоставянето на капацитет за тази система спада към прерогативите на държавите членки. Но, що се отнася до извънредните обстоятелства, смятаме, че трябва да се предвидят по-гъвкави решения, така че да може да се предостави и адекватно финансиране. Надяваме се, че ще проведем конструктивни разисквания, които да доведат до положителен резултат. Благодаря ви, благодаря и на докладчика. Госпожа Гиом за заключение. Нямам практическо време е да се спра на всички въпроси в подробности. Особено в този формат е, не трябва да забравяме, че е необходимо да се създаде един солиден фонд с много ясни правила за употреба на средства от него по искане на държавите членки и ние като парламент трябва да дадем нашето становище, да знаем какъв е смисъла на това, какво, което правим, а и да чуем мнението на тези, които ползват средства от е, е, фонда. Е, не се притеснявам особено по резултата на нашата работа. Ще впрегна цялата си енергия да постигна едно добро споразумение по текста. Благодаря, госпожо Гриан. Това е всичко. Благодаря ви. И индикативният вод е предвиден в, на срещата на 26 ноември на комисията Либе тази година, 2012 година. Прието е. Това ще ни позволи на време да преминем сега към следващите точки. Точка 16 създаване на Европейска система за наблюдение на границите Евросор. Колега е, е, докладчик е колегата Ян Мулдърт. Трябва да разгледаме измененията като не забравяме, че има много 2030 230 и комисията а, трябва да вземе отношение, защото а, по график имаме половин час за тази тема а, и след това, след комисията, ще дам и думата на депутатите за дискусия. As far as I can help it, it won't take 40 minutes because I intend to be brief. I... Няма да отнемам 40 те минути, които са отредени за тази тема. Ще бъда кратък. Докладът, който подготвих, се ползва от радушен прием в Комисията по гражданските свободи. Получих много изменения. С повечето съм съгласен. Основната цел на докладът ми да се отчете случващото се в Средиземноморския район в момента. Някои от измененията допринасят за подобряване на моята комисия, а, позиция и надявам се, че ще бъдат възприяти от комисията. Ще работим по компромисни изменения и когато комисията премине а, към а, гласуване, да могат да бъдат обхванати по този начин мнения. Както вече споменах, приветствам повечето от измененията. Ние искаме да има обмен на данни от Евросур с трети страни. Има доста изменения по този въпрос. Те трябва да пояснят позицията, но аз се придържам към позицията, която беше изразена първоначално, да няма обмен на данни с трети страни. Данните да се използват за оценка общо на положението, не на отделни лица. На следващо място сътрудничество с Обединеното кралство и Ирландия. Колкото повече страни участват, толкова по-добре е, според мен. Има едно изменение, което е свързано с този въпрос от госпожа Лътфорта. Аз не съм изцяло убеден дали мога да го подкрепя, защото специалисти по правните въпроси казаха, че може да създаде определени трудности. сътрудничеството с Обединеното кралство и а, Ирландия а, могат да допринесат а, за подобряване на ситуацията и в този смисъл бих подкрепил такова сътрудничество. Това е всичко от моя страна по представените изменения, господин председател. Благодаря, господин Мулдер. Бяхте действително кратък. Давам думата на Европейската комисия. представителя на комисията, господин Сварт. Благодаря. Два кратки коментара. След като се запознах с различните изменения, бих искал да подчертая, че според Евро, Европейската комисия, Евросур има няколко цели да се предотврати нелегалната емиграция, да не допуска трансгранична престъпност и да защитава мигрантите и беженците по външните граници. Гражданската гвардия в Испания вече беше изправена пред някои ситуации а, от движения. Някои изискват а, спасителни операции патрулите на гвардията трябваше да спасяват приоритетно тези а, лица в морето, а други преминаваха а, безнаказано а, с убедеността, че патрулите не могат да ги прихванат. Читам, че трябва да се фокусираме върху трите аспекта, които подчертаха не само върху един. На следващо място трябва да се наблегне на защитата на живота на мигрантите. Това е приоритетна цел на Евросур, но за да се изпълни тази цел, Евросур трябва да разполага с нужните ресурси. Имам предвид най-вече общото прилагане на мерките за надзор или чрез сателит, или чрез използване на кораби. Основната причина, поради която толкова много мигранти а, се давят, е, че те използват малки, недобре оборудвани а, лодки и кораби. Необходимо е сътрудничество с съседните държави от Средиземноморието. Това е особено важно в контекста на Евросур. Ние предлагаме тези елементи да бъдат включени в регламента за Евросур. Благодаря на комисията. Сега господин Константин Идис от името на Кипърското председателство има думата. А, госпожа Георгиадо от името на председателството. Искам да благодаря на докладчика и на Европейската комисия. Ние взехме предвид позициите, които бяха изразени и направените предложения за изменения. Благодарим за тях. Обедени сме, че комисията ще гласува скоро за да могат да започнат преговорите между съвета и парламента преди края на нашето председателство. Ние приветстваме подкрепата на комисията относно създаването на системата и в частност 1 октомври за да задейства системата. В съвета се прави всичко възможно, за да се постигне напредък по това досие. През едните седмици се надяваме, че ще получим мандат от Коребер за започване на преговори с Европейския парламент. Кипърското председателство ще продължи сътрудничеството с докладчика господин Милдер и с докладчиците в Сянка, за да се постигне а, задоволително а, решение по това досие. Благодаря. Сега давам думата за а, дискусии. Господин Скурия. Благодаря. Искам да благодаря на нашия докладчик за много добрия доклад, с който сме до голяма степен съгласни. Надяваме се че ще успеем да доуточним някои аспекти. Вече се срещнахме с него, има много добро взаимодействие и това предвещава един добър резултат. По отношение на внесените изменения искам да посоча някои елементи. По мое мнение, някои от измененията малко се отдалечават от обхвата на текста. Вярно е, че съм италианец и е, ежедневно се сблъскам с драмата на отдаваните в Средиземно море. Това е истинска трагедия и за мен това е фундаментален въпрос. Това въжи и за групата на НП и за други колеги. Има някои изменения, които напомнят за тази ужасна страна, с която се сблъскваме при миграцията. Има обаче и изменения, които гледат на Евросур по доста различен от комисията начин. Комисията много ясно посочи трите цели, но някои депутати в измененията си искат Евросур да има за задача само избягването на човешки жертви – това е много важно, както казах, но това не може да бъде е, една единст, едната, едната задача на Евросур. Има изменения, които едва ли не предвиждат е, е, прекратяване на незаконната миграция. Това е цел, която трябва да залегне в документа, разбира се. И друг аспект, свързан с личните данни. Смятам, че предложението на докладчика е най-доброто. Някои изменения отиват твърдо, твърде далеч. Освен това получих и грешен превод на едно от измененията, в което се казва, че обмена на лични данни в рамките на мрежата не трябва да, да включва лични данни. Има пълен парадокс, абсурд. Предполагам, че това е проблем с превода. и това компрометира целите, които преследваме с Евросур. Така че подкрепям а, докладчика. По отношение на Великобритания и Ирландия, на тема, а, която много често засягаме, Шенген, Фронтекс, а, днес и Евросур – мисля, че ще имаме възможност да обсъдим малко по-задълбочено тези аспекти. Благодаря ви. Господин Енчо. Э, în primul rând, țin și eu să mulțumesc domnului Mulder, raportorul principal. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика господин Мулдер за много конструктивния му подход към взаимодействието с докладчиците в сянка. Както казаха и изказалите се преди мен колеги, постигнахме почти пълен консенсус помежду си и с комисията. Постигнахме консенсус по въпроса за това, че Една от основните цели на Евросур трябва да е предотвратяването на човешки жертви. Не бива да се ограничаваме само с предотвратяването на незаконната миграция. Може би ще повторя казаното от италианския колега, но има консенсус и във връзка с обмена на лични данни в рамките на Евросур. Докладчикът вече предложи да не се обменят личните данни на граждани на Европейския съюз с трети страни. Приемам това предложение. Според мен докладът е много добър. Той ще доведе до укрепването на Евросур, ще доизясни целите и естеството на тази програма. Госпожа Келер, благодаря. Благодаря много и на докладчика, който изготви много ценни, много добри предложения за изменение на предложението на комисията. Подкрепяме предложенията на докладчика. Внесли сме няколко изменения, отнасящи се до четири области. Правата на човека, спасяването на човешки живот в открито море, защита на данните. Предлагаме всички операции по обмена на данни да се протоколират. Предлагаме също да се протоколират и всички операции по обработката на данни. Така на по-късен етап винаги ще се знае кой с кого е обменял данни и кой ги е обработвал. Що се отнася до обмена с трети страни, предлагаме да се заличи немалка част от текста защото не смятаме, че сътрудничеството с трети страни е особено прозрачно, що се отнася до правата на човека. Опитът ни от миналото сочи, че се стига до нарушаване на правата на човека, до загуба на човешки живот. Всеки обмен на информация с трети страни може да доведе до много сериозни проблеми, които искаме да избегнем. Предлагаме да се заличи целият член 12 за инструментите за надзор не смятаме за инструментите за наблюдение, извинете. Не смятаме, че са необходими тези инструменти, особено като се има предвид, че те са изключително скъпи. Не бих искала да се изготвям неизчерпателен списък с всякакви инструменти за наблюдение. Това би било много скъпо. Евросур е средство за по-активно наблюдение на границите с цел борба с незаконната миграция. Това е инструмент, който се вписва в политиката ни за охрана на границите. Спасяването на човешки живот в открито море. Днес сутринта говорихме с шефа на Фронтекс. Той каза, че спасяването на човешки живот в открито море е сред неговите приоритети. Попитах комисията дали не би искала да включи в мандата на Фронтекс спасяването на човешки живот в открито море. Но от комисията ми отговориха, че това не е възможно, тъй като спада към прерогативите на държавите членки. Фронтекс обаче заяви, че спасяването на човешки живот в открито море е сред приоритетите й как се осъвместяват двете неща. От една страна се заявява, че това е приоритет, от друга страна не е възможно то да се заложи като приоритет, тъй като спада към прерогативите на държавите членки. Много ще ми е интересно да чуя отговора на този въпрос. Или спасяването на живот в открито море следва да се заложи като приоритет само в преамбюла, т.е. няма да има никаква тежест. Или следва да постановим, че е сред приоритетите на държавите членки. Кое е от двете всъщност? Господин Бусотил, госпожа Ернст. Благодаря. Първо, искам да благодаря на докладчика за това, че в един толкова, текст по една толкова сложна тема отчете аспекти, които са важни за нас, като например правото на живот. Приемаме предложението за трети страни, а именно, че не трябва да се обменя информация с трети страни. Но с това се ограничават и онези моменти от доклада, които приемаме. Според нас системата Евросур следва да е обект на много критична оценка. Дори бих казала, че отхвърляме въвеждането на такава система. Днес сутринта изслушахме представителя на Frontex. Той ни описа всички мерки, които се прилагат за спасяването на човешки живот. Не мисля, че имаме нужда от система за наблюдение на границите. Имаме нужда от система от мерки за спасяване на човешки живот. Не ни е нужна система за наблюдение на границите, така както се предлага в член 12. не бива подробно да се разписват деянията, свързани с транс националната престъпност. Нека говорим за незаконната миграция. Според мен подходът, който се предлага в текста, не е приемлив. В никакъв случай не е приемлив. Не можем да продължим да работим възосновата на този подход. Не мисля, че е основателно и да се създава система за сигурност. Като чета член 12 се чудя защо са необходими безпилотни самолети. Не мисля, че това е необходимо. Не мисля, че е необходимо да се изготвя програма за разработване и финансиране на технически мерки за сигурност. Това би била една лобистка програма. Внесли сме изменение, в което отхвърляме предложението за система за наблюдение на границите като цяло, но излагаме унези области, в които бихме могли да постигнем компромис. Това са мерки свързани с спасяването на човешки живот, Против обмена на лични данни сме. Не искаме в такъв прекомерен размер да се предвиждат инструменти за наблюдение. Така предложената система според член 12 според нас изобщо не е подходяща спасяването на хора в бедствено положение в открито море. Това според нас е много важен аспект и трябва да продължим да работим за намирането на компромис по него. Но що се отнася до техническите мерки за наблюдение, то трябва да вземем предвид националния капацитет има възможност за наблюдение не само на предграничните участъци. Има възможност за наблюдение на цялата територия на Европейския съюз, тъй като техниката подлежи на развитие. И много съм загрижена във връзка с създаването на подобна система за наблюдение. На пръв поглед тя изглежда неутрална, но според мен всъщност не е. Председателен, благодаря на госпожа Ернст. Нега се сега отново дадем думата на комисията, преди да дадем думата на докладчика. Господин Оливер Сифорд Представителят на комисията има думата. Благодаря. С риск да се повторя, ще кажа, че опазването живота на мигрантите е ясно заложена цел. Ние трябва да сложим край на случаите на многото хиляди случаи на мигранти, които се давят в Средиземно море. В правно отношение не е толкова лесно. Операциите по издирване и спасяване не са в компетенциите на Европейския съюз. Те се а, регулират а, а, от международното право, от Международната морска организация. А, има също координиращи а, центрове, в държавите членки за издирване и спасяване. Те се занимават не само с случаите на мигранти, които са в бедствено положение, но и с други случаи. Туристи, които пътуват с яхти или пък при потъването на танкери, много-много други случаи. Ние искаме да има връзка но трябва в правно отношение да сме много предпазливи. Именно за това комисията е формулирала предложението си по начина, по който ви е представен. Но връщайки се към въпроса за малките кораби и връзката с член 12, общото използване на устройствата за наблюдение. Целта е да се подобри ефикасността на наблюдението по границите чрез сътрудничество между агенциите и обмен на информация. 21 са членовете на регламента, 20 почти се отнасят за сътрудничеството между агенциите. Член 12 се отнася до съвместното използване на техника за наблюдение. Ние имаме огромен проблем а, с а, установяване на местоположението на малки кораби и тяхното проследяване, именно а, чрез а, използване на такива малки а, кораби, а, потъват, които потъват, а, се губи толкова много човешки живота. искаме да преминем от патрулиране към събирането на разузнавателни данни, да могат да се намерят решения за наблюдение върху големи зони от Средземно море. Това са все предизвикателства. Считаме, че съвместното използване на техника за наблюдение е от особена важност що се отнася до безпилотните самолети. На тях не им е разрешено да летят в гражданското въздушно пространство. Те не могат да действат в отделни въздушни пространства. Опитвали сме, но не става. Не могат и цяло да се изключват през следващите 5-10 години, но не са опция. Използването им е доста по-различно отколкото тяхното използване в други части на света. Те се използват изключително за целите на установяване на местоположението на малките плавателни съдове. Господин Мулдер, искам да благодаря на всички депутати, които се изказаха Съгласен съм с господин Сгория, че предложението не се отнася а, само а, до спасяване на човешки живот, въпреки че това е много важна а, цел, но е необходимо да се разглеждат и останалите аспекти. Що се отнася до опазването на данните, основната цел е да не се събират лични данни, а да се търсят слабости в системата. Трябва да се използват масиви от данни, а не данни за отделни лица и да не се предоставя информация на трети страни. Като цяло мога да кажа, както казах и тази сутрин на, на директора на Frontex, основният проблем е, какво става след като бъде а, открита малък плавателен съд с а, хора на борда. Но това не, не, това не трябва да е отговорност на Евросур, трябва да има диалог с националните власти, как може да се подобри положението. Не виждам възможност как да се подобрят нещата. Директора на Фронтекс подчерта също това. Искам да организирам среща с всички докладчици в Сянка в близко бъдеще, да им представя предложенията за компромисни изменения и ако се договорим по тях, да преминем към гласуване в комисията. Председателят, благодаря. Благодаря за, за това, че пестеливо използвате времето. Винаги сте много прецизен, много точен в е, вашите изказвания. Ориентационното гласуване е 26-27 ноември. На следващото обикновено е, редовно заседание на Комисията по гражданските свободи за ноември. Преминаваме сега към Фонда за вътрешна сигурност. Общи разпоредби за Фонда за обежище и миграция и Фонда за вътрешна сигурност. Господин Фонтана е докладчик, но тук се съдържат разпоредби, които се отнасят до следващия период, след 2013, повече от 100 изменения са представени. Давам думата на докладчика, след това ще дадем думата на Европейската комисия и на представителя на председателството. Но първо господин Фонтана. Преди всичко, искам да благодаря на всички колеги, които проявиха интерес. и които внесаха многобройни изменения. Заедно с докладчиците в Сянка възнамерявам да максимално да отчета тези изменения, особено тези, които целят упростяване и увеличаване на прозрачността при използването на средства от фондовете и подобряване на процесите на комуникация и на разпределяне, разпространение. Този доклад, целта ми беше да иллюстрирам ролята на местните власти в подобна област. Така че да се спазва принципа на субсидиарност. Ако се потърси упростяване, мисля, че можем да постигнем много по-добри резултати. Вече сме организирали редица срещи с сътрудниците ни и с докладчиците в Сянка, на които искам да благодаря специално. И смятам, че има ред аспекти, по които много лесно ще се споразумеем. Например, измененията, предложени от госпожа Келер – които се иска да се премахне възможността за дейности, финансирани с, с фонда за вътрешна сигурност в трети държави. Комисията имаше противоположно мнение. Ние ще изслушаме всички гледни точки и ще се опитаме да ги помирим. По отношение на изменение 69 бе зададен и въпрос който ние искаме да отправим към комисията. В това изменение се иска създаването на работна група, която трябва да бъде консултирана преди осъществяването на а, дейности в трети страни. Това изменение съдържа някои положителни елементи. Една такава работна група може да включи представители на, на неправителствените организации и на гражданското общество. Това е един плюс. Но не е добре това да доведе до забавяне на прилагането на мерките и дейностите в третите страни. И точно за това искаме комисията да даде своето становище. Комисията ни съобщи, че вече подобна инициатива се предвижда и затова бих искал да сега да ни доуточня как точно стоят нещата. Още един елемент, по който трябва да намерим компромис е съвместното финансиране, по което има редица изменения – Говори се за 75%, за 80%, някъде има дори цифри от рода на 90% и 100%. Комисията е, иска 100% съвместно финансиране. Мисля, че наистина трябва да се постигне споразумение около най-доброто решение, защото Държавите членки носят своята отговорност, но много често, въпрос става, много често става въпрос за спешни извънредни ситуации, при които процента трябва да отговаря на положението. Има едно изменение, на, по което също можем да направим компромис Имаше различни мнения на заседанието с докладчиците в Сянка и един аспект, който изменения 127 и 72 предизвикаха известно недоумение и дори се принудихме да поискаме становището на правната служба на парламента. тези две изменения, в тези две изменения а, някои актове за изпълнение са преминали в делегирани актове. 27 е изменение, доколкото разбрахме от правната служба на парламента, не е обосновано. Предложението на комисията е по-правно основателно. По 72 обаче е, сме доста озадачени, тъй като предложението на комисията и обяснението, което след това ни даде, не разсея нашите съмнения. Вярно е, че трябва да се спазва член 290 от, от договора за функциониране на Европейския съюз, но в не по-малка степен трябва да а, е, се помисли за правомощията на комисията, да, да се види до каква степен може да и се дават дискреционни правомощия и това трябва да се изясни. Има, както казах, много изменения, но духа, в който си сътрудничат докладчиците в Сянка е чудесен и се надяваме, че при следващите ни срещи ще се умеем да отчетем различните гледни точки и да постигнем съгласие. Председателя. Сега, както обикновено, ще дам думата на представителя на комисията и на председателството. От името на комисията, госпожа Белинда Пайк. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика. Благодаря на вашата комисия за коментарите по регламента, за който говорих и преди малко. Той урежда общите принципи за фонда за обежище и миграция и фонда за вътрешна сигурност. Внесени са много изменения във връзка с системата Както обяснихме и на предишното ви заседание, стремим се към упростяване на системата. Сега не са внесени изменения по този въпрос, което показва, че парламентът признава нашите усилия. Ще се спра върху казаното от докладчика и ще направя няколко допълнителни коментара. Външното измерение. Два са въпросите. Първо, трябва ли да има външно измерение? И второ, как да се постигне съгласуваност с инструментите за външна дейност? Докладчикът ме помоли да обясня защо следва да се предвиди външно измерение. Мога много подробно да обясням, Представили сме разчети на парламента и на съвета. В разчет 13 се разглежда външното измерение. Обяснява се защо трябва да се предвидят действия спрямо трети страни. Даваме и примери за подобни действия. Явно е, че това трябва да са мерки, в интерес на вътрешната политика на Съюза. Ако искате допълнителна информация за външното измерение, можем да се върнем на този въпрос. Но нашият анализ показа, че трябва да се предвиди по новия фонд в частта за пряко управление за действия спрямо трети страни. В редица изменения се визира координацията, постигането на съгласуваност с други политики с външно измерение. Не приемаме измененията, според които се предлага много строго да се разпише механизма, който да се предвиди от комисията и службата за външна дейност. Вече има такъв механизъм не само за външни действия. В комисията по отношение на фонда за обежище и миграция трябва да се гарантира съгласуваност на мерките по този фонд с мерките по социалния фонд. Не смятаме, че в този текст трябва да се уреждат механизмите, които следва да прилага комисията. Комисията отговаря за бюджета. Има редица интересни изменения, сред които са номер 36 и номер 9 на комисията по бюджети. Тези изменения се отнасят до точките от преамбюла. Предлагаме да се направи добавка към точка от преамбюла 6 и той да гласи следното. За да осигури съгласуваност, Европейската комисия заедно с службата за външна дейност ще се възползва в пълна степен от действащите механизми за координация и ще ги подсили, ако това е необходимо. Ще предоставя този текст на докладчика. Смятаме, че той може да обедини редица изменения, в това число изменението на Комисията по бюджети. Но според нас трябва да си остане в точките от преамбюла. Докладчикът спомена и редица изменения, свързани с прилагането от страна на комисията. 72, 127 и 131. Комисията не приема тези изменения. Заместването на актовете за изпълнение с делегирани актове в случаите, когато няма никакви съмнения за изпълнителните правомощия на комисията, например по отношение на разпределянето на ресурсите, годишната работна програма, ние подхождаме много внимателно към разграничаването на актовете за изпълнение от делегираните актове. Комисията се опитва да се придържа и към споразумението, постигнато между институциите за използването на делегирани актове и актове за изпълнение. Ще видим дали вашата правна служба ще застане на противоположна позиция но не можем да приемем изменения 127, 72 и още едно трето изменение, което вече споменах. По отношение на партньорството и това как трябва то да бъде структурирано, трябва да сме реалистични. Разбира се, трябва да се извърши консултация с обществеността, но не бива да се включват прекалено много страни, тъй като това ще се отрази неблагоприятно върху партньорството. Отбелязваме, че немалко изменения са внесени във връзка с паричния поток в държавите членки изменения и за съфинансирането, както и за отмяната на бюджетни кредити. И тези изменения се отнасят към бюджетните кредити за плащане, към размера на плащанията. Те ще бъдат обсъдени на по-високо ниво по време на тристранните консултации. Член 5. Финансовият интерес като цяло във всички текстове за многокотишната финансова рамка искаме да се придържаме към стандартен текст. Това е мнението и на вашата комисия по бюджетен контрол. В изменение 1.1.3 се предлага комисията да представи проектопрограмите, представени от държавите членки на Европейския парламент. Нямаме нищо против това, може би то би довело до малко тромава процедура. Може би би било по-добре парламентът да получи екземпляр от вече одобрените проектопрограми на държавите членки. Ще предоставя с удоволствие на докладчика променения текст по точка от преамбюла 6. Благодаря. Кипърското председателство господин Флорифис. Относно предложението за фонд за обежаща и миграция, АДХО групата ще приключи първи етап на работата си следваща седмица на 15 октомври и председателството ще се опита да получи мандат от Корепер за четирите регламента, които се отнасят до вътрешните работи. Ние се фокусираме в съвета върху обсъждането на всички хоризонтални въпроси, които обхващат четирите регламента Както беше споменато по-рано, председателството а, вече в компромисното се предложение включи съответните членове на хоризонталното ния регламент с финансовия регламент. Съветът споделя основните елементи, подчертани от комисията и парламента. Целта на председателството е да работим тясно с Европейския парламент и комисията – по време на официалните тристранни срещи, за да се постигне добро, ефективно управление и система за контрол в сферата на вътрешните работи. Благодаря ви, господин Фролифис. Разполагаме с малко допълнително време за дискусия. Господин Фос, има думата. Благодаря, господин председател. Представлявам нашия докладчик в Сянка, който днес не може да присъства на заседанието. Ще представя от негово име становището на ЕНП по член 3 и 14, в които се визира европейската добавена стойност. Ще се позова най-вече на измененията на колегите Фажон и Келер – в тях също се отчита необходимостта от европейска добавена стойност и от проверка на тази добавена стойност на ниво национални програми. Изменение 55 на Таня Фажон според нас добре определя понятието добавена стойност. Да се надяваме, че ще можем да постигнем компромис по него. Член 5 и 25. Те се отнасят до внезапните проверки. Внесени са изменения по тези членове от господин Пьокер и от групата на либералите. Според тези изменения текстът малко се изменя. Предвижда се възможността и за внезапни необявени проверки. Според НП това е особено важно. Не винаги обаче е възможно да се осъществи на практика. Затова смятаме, че трябва да се добави формулировката, когато това е подходящо или възможно. Измененията по член 6а става дума за финансирането в или по отношение на трети страни. Според нас има съществени проблеми с тези изменения. Към момента не можем да ги приемем. Изменение 69, внесено от социалистите, визира мерки по отношение на трети страни, както и консултирането. Ние сме доста скептично настроени към това изменение. Скептично настроени сме към създаването на работна група не смятаме, че вътрешната организация на работа в комисията следва да бъде уредена в регламент. Съмняваме се, че и от тази работна група ще проистече някаква допълнителна полза, при условие, че тя ще излиза само с препоръки. Тоест, няма да са оправдани разходите и административната тежест, свързани с нейното създаване. Член 8 за спешната помощ. Има различни предложения за размера на спешната помощ. Предлагат се стойности от порядъка на 180, 90, 75% мислим, че а, тук може да се постигне добър компромис. Член 12, визиращ партньорството и член 13 за политическия диалог. За нас е особено важно структурата, която възнамерява да създаде комисията, да бъде запазена. Член 12. Етапа на разработване и реализиране на националните програми. Смятаме, че органите на регионално управление и НПО могат да бъдат включени в процеса. Трябва да се осигури определена гъвкавост, така че да се вземе предвид индивидуалното положение във всяка държава членка. Член 13 урежда политическия диалог между комисията и държавите членки. С оглед на практическото му приложение не бива в този процес да се включват допълнителни структури, били те публични или частни. Диалогът винаги следва да се води на ниво държава членка. Член 16, алинея 5 Внесено е изменение, в което се предлага този член, член 16, алинея 5, да бъде заличен. Това е изменение на господин Бьокер. Съгласно член 16, алинея 5, сумата може да бъде увеличена до 90%. И това според нас е стимул за съкръщаване на средствата по проекти, така че те изобщо да не могат да бъдат реализирани, ще доведе евентуално и до повишаване на финансирането по бюджета на Европейския съюз. Ако има възможност за определяне на основателните причини, то можем да постигнем компромис с зелените. Член 33. Става дума за разпоредбите за авансовото финансиране. Нашата група предлага да се предвиди допълнителна годишна сума на предварително финансиране в размер от 12,5% от общата сума по националната програма. Ако е прекалено висока нуждата от авансово финансиране, то няма смисъл и от национални програми. Член 51 за публикуването на докладите за оценка. Според мен е напълно възможно да се постигне компромис по този член. За нас е особено важно да не проистича опасност за вътрешната сигурност ако може малко да се ограничи обхвата на този член, ще бъде възможно да постигнем компромис. Изменения 72 и 127, внесени от Таня Фажон от НП. Ако изискваме правна експертиза, то тя ще трябва да се отнася и до останалите регламенти. Така ще можем да придобием обща представа. И мисля, че това е мярката, която трябва да предприемем. Госпожа Фажан. Захвалила би се най-пре поручевалцу Фонта. Благодаря, госпожо, господин председател. Искам да благодаря на докладчика най-напред за неговата работа, да благодаря на представителите на комисията и съвета за дадените разяснения. Относно някои от измененията, ние искаме от една страна да се подобри прозрачността, а от друга страна да се подобри процеса за приемане на националните програми за използване на фондовете. Това изисква и подобряване на състоянието на гражданското общество с съдействието на Европейския парламент. Основният неразрешен въпрос е опира до финансирането в трети страни. Ние трябва да, да запазим възможности за финансиране извън Европейския съюз от части. Нашите предложения за изменения са някъде между предложенията на комисията и онези, които изцяло се противопоставят на каквито и да е външни мерки, да, които да се финансират от а, тези фондове. Необходимо е да има координация с Европейската служба за външна дейност. Изменение 69 на колегата Гиом създава много важна предпазна мярка, по мое мнение, тъй като се създава специализирана група и не можем да говорим за препокриване или дублиране на усилия и няма да доведе до увеличаване на разходите. Но ние се нуждаем от подобен орган, за да се постигне най-добрата възможна координация за дейностите, които осъществяваме в трети страни. Необходимо е да запазим положителните елементи. Европейската комисия вече каза, че разполагат с необходимия механизъм но аз не съм видяла нищо в писмен вид, поне не в това, този проект за регламента. Трябва да има повече гаранции, че една специализирана група ще допринесе за подобряване на координацията в максимална степен, що се относи до изменения 72 и 127 за делегирани актове за националните програми, за работните програми. Искам да помоля за официалното становище на правната служба на Европейския парламент. Съгласна съм с предходният оратор, че такова становище ни е необходимо, за да получим по-голяма яснота. Вчера на заседанието на среща, на заседанието на докладчиците в Цянка чухме неофициалното становище на правната а, служба. Мисля, че трябва да го обсъдим задълбочено. И нещата не трябва да опират само до използването на делегирани актове, където това е уместно, а, но също да използването на а, изпълнителни а, актове, дали те са адекватно застъпени. Относно добавената стойност, колегите от НП съвсем а, уместно подчертаха, че от това зависи тяхната подкрепа. Това изменение цели да създаде действителна добавена стойност от тези фондове, тази добавена стойност се дефинира чрез постигането на конкретни резултати в развитие на тази област на свобода и сигурност. Въпросът за съфинансирането. Читаме, че съфинансирането при изключителни обстоятелства трябва да бъде поне 90%, защото става дума за критични обстоятелства, при които дори можем да стигнем до 100% съфинансиране. Ако видим какво е економическото положение в някои от държавите членки на Европейския съюз, можем да кажем, че те могат и да ни разполагат с достатъчно средства за съфинансиране, но в крайна степен засегнатите са хората и човешкия живот. Считам, че трябва да имаме допълнителна възможност за обсъждане. Госпожа Келер, преди да дам отново думата на докладчика. Благодаря ви и няма да ви отекчавам, като повтарям това, което вече казах вчера. Но без споменат въпросът за бюджетния ред за външни действия. Това е нещо ново. Нов бюджетен ред в бюджета на Генерална дирекция вътрешни работи. Вече е възможно да се прилагат редица мерки по отношение на трети страни по линията на външната дейност или на ниво Генерална дирекция развитие. Външната дейност е възможна, например, на ниво система за предоставяне на обежище, подпомагане на търсещите обежище. Затова не смятам, че е необходим допълнителен бюджетен ред за външна дейност. Ние сме против това. Това е нововъведението по следващата финансова рамка въвеждането на бюджетен ред за външни действия. Ние предлагаме обаче той да не се предвижда. Надявам се, че някои от вас ще ни подкрепят. Сред важните за нас въпроси е прозрачността. Въпросът ми към комисията е има ли проблеми във връзка с въпроси, касащи сигурността. Смятаме, че тези въпроси вече са обхванати от правилата за работа с документи, например. Делегираните актове Най-вече, що се отнася до изменение 72, смятаме, че е много важно да се изяснят показателите за националните програми. Общото становище е, че трябва да се добавят някои показатели. Съфинансирането това не е особено важен за нас въпрос, но явно е много важен за други групи. Смятам, че би трябвало да е възможно да се предвиди съфинансиране в размер от 90%, така както го предлага госпожа Холмайер. Има някои области, в които все още не сме на едно мнение. Надявам се да мога да ви убедя в нашето становище за бюджетния ред за външни действия. Прозрачността и добавената стойност са много важни за нас, зелените. Благодаря. Комисията има думата, но моля да бъдете кратка. Ще се спра по-конкретно върху казаното от госпожа Келер за прозрачността. В предложението на комисията се посочва, че трябва да се публикуват пълните текстове на докладите за оценка. Работната група на съвета бе изказана загриженост във връзка с това, че в тези доклади може да се съдържа чувствителна информация и мисля, че това имаше предвид и колегата ви от НП но според комисията докладите за оценка трябва да бъдат публично достояние. Изключенията от това правило следва да са много ограничени. Трябва, разбира се, когато се публикува пълния текст на докладите за оценка, да не се излага на риск сигурността. Но принципно трябва да има възможност за такова публикуване с много ограничени изключения. Господин Фонтана. Съвсем накратко, господин председател. Е, ще поискаме становище на правната служба по всички спорни въпроси. Смятам обаче, че ще постигнем споразумение по процента. 90% е доста справедлив компромис. Разбира се, трябва да се предвиди възможност понякога да се стига и до 100%. Внимателно изслушах комисията. И мисля, че сега ще мога възоснова на това да продължа дискусията с докладчиците в Сянка, с които много скоро ще се срещнем, за да обсъдим измененията и накрая а, разрешете ми да благодаря на секретарията за помощта. Благодаря. Благодаря ви за работата, господин Фонтана. Благодаря на всички участници в тази среща след този дълъг ден. И сега внасянето. Прощавайте, поправя се. Вотът на, ще бъде на 26 и 27 ноември. На второто заседание на комисията Либе през ноември. сега стигнахме до точка разни, няма нищо. Следващото заседание на нашата комисия ще бъде на 5 и 6 ноември. Благодаря на всички и до следващия път.